разпоредбите на финансовия регламент, прият преди година. Проблема свързан с съвместното освобождаване бе обсъждан в момента на обсъждането на регламента, тъй като парламента бе внесъл изменения по този повод. Тук тогава изоставихме идеята за отделно освобождаване и приехме метода на съвместно освобождаване. След, след изработване на предложението се обърнахме към експ, експ, експерти, между които и представители на Европейския парламент. Разпространихме няколко нон-пейпера на различни равнища. Сметната палата също бе поканена да излезе със становище. Тя представи своето становище и ние отговорихме на препоръките и въпросите на Сметната палата, като този документ също беше предоставен на експертната група времено се срещнахме многократно с представители на а, Европейския парламент и много високопоставени ви представители, включи, включително Обсъдихме въпроса с представители на смесените предприятия, както и на всички заинтересовани страни. Така че смятаме, че е, бе приложена абсолютно прозрачна процедура за изработване на този документ. За, за това Сега има предложение за повторно въвеждане на процедурата за отделно освобождаване и ние ще обсъдиме е, това предложение. Е, има определени срокове. Е, срока за възразяване е 1 декември. Ако този срок бъде, бъде продължен с 2 месеца, както има предложение, след, следващата дата ще бъде 1 февруари. Сега, въпросът е дали да се избере член 208. Член 208 предвижда по-отделното освобождаване, а в делегирания акт покрива така наречените делегирани агенция. Така че има Въп, тук е въпрос на избор. Разбирам, че няма дебат по въпроса делегираният акт да се прилага на делегираните агенции, но член 200, а по-скоро по член 209. Сега, изборът между тези, между тези две опции, трябва да залегне в подготвящата се в момента в съвета документация, която трябва да бъде също така обсъдена от Европейския парламент, който трябва да излезе със становище. Така че става дума за една опростена версия на финансовия регламент, чиято цел е, е упростяване на административната процедура, включително и на рамковата финансова рамковия финансов е, регламент, тъй като тежка, тежката административна процедура бе критикувана от е, промишлените отрасли, включително и генералния директор на Airbus, през 2009 година и по-късно през 2010 година, ако искаме да, да, да промениме делегирания акт, за да включиме метода на, а, отдел, на по-отделното освобождаване от отговорност, трябва да промениме член 209 и член 60 т.е. Правното, правното основание и след това да се създаде нов делегиран акт, в който да се предвиди допълнителен или нов срок за възразяване. Струва ми се, че този делегиран а, акт няма да може да бъде прият до 1 януари 2014 година така че за момента разполагаме с делегиран акт по силата на член 208, който влиза в сила през на 1 декември. След това ще трябва да прецениме целесообразността на промяна на акта е, по силата на член 209 и е, да видим дали The Joint Undertakings биха е, приели неговото изменение в течение на 2014 година. Не, е, нашето предложение е, е прието радушно от част от промишления сектор. Комисията е готова да отговори на всички е, неизяснени въпроси, включително и да даде отговор на въпросите повдигнати от господин Ревели. Госпожа Гресле, господин Ривелини и господин Оди са следващите оратори. Като докладчик аз е, се грижа за делегираните актове. Господин Паради, е, изслушахме, но не знам доколко това ще ни помогне. Вчера проведохме заседание с господин Жоажан. Имаше всички координатори, бяха поканени всички координатори от е, Комисията по бюджет и колегата Гар беше там, също така и асистента на господин господин Модром, и ние сме единни, че правата, с които се ползваме, не искаме да се разделим с тях. Това беше предмет на преговорите ни от дълго време и аз всъщност разчитах въпроса за актовете от 2008 и 2009 година да не доведат до там ние да губим права при освобождаването от отговорност правото, което ние имаме, не искаме е, да го загубим ние сме задължени към следващите, които ще дадат след нас. Преговаряхме и в рамките на преговорите научих една важна информация, че е, GTIs иска да останат в е, освобождаването от отговорност. И ако сега комисията и парламента отхвърлят повече, то тогава те могат да кажат GTI, че искат да останат към комисията или към парламента. Нашите колеги от ИТРЕ и Жан-Пьер Оди също ще кажат нещо в тази връзка. Колегите от ИТРЕ също настояват да запази модела на освобождаване от отговорност. Непряко освобождаване от отговорност от комисията е допълнително тежест за публично-частните партньорства, най-вече по отношение на сроковете. Това е, ще усложни обида, защото публично-частните партньорства ще трябва да имат външен аудитора, не сметната палата и освен това искам да кажа, е, че има добро сътрудничество, което TTI не иска да загубят. За това е, решихме да не е, отхвърляме делегирания акт, да удължим срока да удължим срока за гласуването преди края на ноември да проведем едно гласуване, обаче междувременно да се опитаме да намерим практическо решение с комисията. Проявяваме интерес към такива решения, но практическо решение не може да означава парламентът да загуби правомощията си. Господин Ревелини. Ho seguito il dibattito relativo alla bozza del modello di regolamento finanziario. Благодаря ви, господин председател. Следи отдавна преговорите на софинансовият е, регламент и връзката му с, в частност с публично партньорства и процедурата по освобождаване от отговорност. След консултации с Европейската сметна палата бих искал да предложа на членовете на нашата комисия да поискаме отлагане за да имаме възможност е, по-внимателно да разгледаме различните разпоредби на новият финансов регламент и на делегираните актове. Ще ви е, представя основните причини за това отлагане. Публично участните партньорства се противопоставят на процедурата, предвидена спрямо от тях, а именно отделна процедура за обжената отговорност за всяко едно публично-частно партньорство. Според Ситюах това е една напълно неефикасна система. Би следвало също така да вземем предвид и факта, че финансовото участие на частния сектор е много важен елемент в този тип предприятия. Ето защо имаме нужда от по-гъвкава процедура, като да позволи по-бързо продоляване на бюрократичните трудности. Но едва освен бива да забравяме, че член 208 предвижда такова освобождена подговорност по-отделно, каквото не предвижда член 209. А Европейската сметна палата нееднократно изразявала своите съмнения относно новата процедура, в частност по отношение на ефикасността на контрола, видимостта в аудита и яснотата по отношение на отговорността. Подчертава се също така, че Европейската сметна палата не е била консултирана при изготвянето на делегирани и избор на делегирани актове по отношение на публично-частните партньорства. За момента не е ясно дали Европейска сметна палата следва да излезе с официално становище или не по въпроса. Не бива обаче да забравяме, че генералният секретар на Сметната палата изпрати писмо на генерална дирекция бюджет на Европейската комисия, в което подчертава някои от водещите аспекти, предложени в, спрямо процедурата за контрол в новият финансов регламент. Все още не е ясно по кои критерии точно дадено съвместно предприятие ще се възприема за публично-частно партньорство. А от тази неяснота следва опасността Европейската комисия да взема това решение изключително по свое осмотрение. Ясно, че въвеждането процедура значително ще повлияе и на работата на членовете на Комисията по бюджетен контрол. Затова е съвсем естествено те да бъдат осведомени, възможно най-обстойно за тази нова процедура. Възможно също така да се стигне до конфликт на интереси между контролираните и контролиращите. В частност, в случаите, когато счетоводителите на Европейската комисия играят ролята и на счетоводители за едно или повече от публично-частните партньорства. А също така, на такава процедура не отговаря а, на изискването за по-голяма прозрачност и упростяване и изискването за вършен аудит за съвместните предприятия. Ето защо като докладчик по финансовият регламент бих искал да препоръчам на колегите на Комисията по, по бюджетен контрол да се отложи а, гласуването по документа, да се удължат сроковете и евентуално да се намери нова процедура с съгласие на докладчиците в двете комисии, комисията по бюджетен контрол и комисията по бюджети. Мерси, месье президент. Господин Оди, благодаря ви, господин председател. Аз бих искал да подкрепя предложението за отлагане. Със сигурност съм пропуснал някой друг документ, явно не разполагам с, с всички документи, които обобщи представителят на Европейската комисия. Но от собствено име бих искал да заявя, че съм против идеята да се включи в процедурата за цялостно освобождаване отговорност на Европейската комисия, която е толкова всеобхватна, че много трудно за момента може да си представим отказ на това освобождената отговорност. Затова отказвам аз да се включат в тази обща освобождаването, в това общо освобождаване на отговорност за тези забележителни съвместни предприятия, които постигат невероятни научни успехи, които действително са уникални предприятия, които следва да бъдат насърчавани. Господин Рубих беше отговорен и за освобождаване отговорност на тези предприятия за миналата година и ако не се лъжа, 4 или 5 от тези предприятия бяха ни от малкото, за които имаше резерви от страна на Европейската сметна палата. И когато извикахме извикахме генерален директор и съобщихме, че има проблеми с вътрешният им контрол, те и пускахме от тях обяснение, те осъзнаха, че всъщност Европейският парламент има и бюджетен и политически контрол върху тях. А що се отнася до представителите на промишлеността, които на практика не допринасят финансово, тъй като това прави Европейския съвет, оказва се, че има много големи проблеми с доказването на това как те изобщо допринасят за този вид публично-частни партньорства. И затова, може би, големите предприятия като Airbus, Airbus и други трябва много ясно да ни посочат какво точно, как точно допринасят, за да може да ни направим ясното разграничение между принос на, на частния сектор и принос на Европейския съюз. Затова аз съм за отлагането. Имаме нужда от допълнителни подробности, но като цяло ми се струва много неуместно от страна на Европейската комисия да отнеме силата за бюджетен и възможността за бюджетен контрол на Европейският парламент. А от обяснението за член 208 и 209 на Европейската комисия аз нищо не разбрах, честно казано, тъй като се оказва, че има някаква неяснота относно самият статут на този вид дружества. Но като цяло, пак казвам, аз съм съгласен с предложението на двамата, на двамата колеги добре ще да си дадем повече време да разгледаме въпроси и не вече да сме сигурни, че парламента продължава да упражнява бюджетен и политически контрол върху тези а, институции, колкото и малки по размер да изглеждат те. Е, е, Както казах, е, ние ще удължим срока. Кой е съгласен с това, моля да вдигне ръка. И двете комисии могат да гласуват. Кой е против, кой се въздържа, мисля, че се приема с мнозинство. С това комисията изслуша нашето послание и има срок за размисъл, така както е, се използва този израз в е, лексиката на комисията, така че да може да обмисли нашето предложение. Благодаря. С това аз е, приключвам общото заседание на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол. Преминавам сега към дневния ред на комисията по бюджетен контрол. Следващият е, доклад, който ще обсъдим е специален доклад 1-2013. Става дума за хранително-вкусовата промишленост. Докладчик е господин Гербен Ян Гербранди, а от е, Сметната палата ще вземе отношение господин Ян Кинс, на когото казвам добре дошъл. Искам да попитам докладчика дали желая думата или първо да дадем думата на господин е, представителя на Сметната палата. The court. Äh, The court. Yes. Okay. Dann darf ich Herrn Kinz das Wort erteilen. Bitte schön. Yeah, thank you very much, Mr. Chairman. And... Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да ви представя специалния доклад относно хранително-вкусовата промишленост. Благодаря на господин Гербанди за този отличен доклад. Като част от политиката за развитието на селските райони, Европейския съюз е предоставил 5 милиарда и 600 милиона за 2007-2013 година за инвестиции от страна на предприятия, работещи в хранително-вкусовата промишленост и произвеждащи храни и други с цел увеличаване конкурентоспособността на тези предприятия. Е, тези средства допълват е, националните средства, като цялото финансиране на тази дейност възлиза на 9 милиарда. Е, става дума за средства предназначени за създаване на стартъпе или за подобряване и усъвършенстване, модернизиране на съществуващите предприятия и по-добър достъп на продуктите до пазара. Наша цел, трябва да, трябва да кажем, че, те, че става дума за финансови публични средства, които се предоставят на най-конкурентоспособния и а, а, добре развит сектор. Първо. Съдържа държавите членки не потвърдиха, че, подобна, че подобна помощ не трябва да бъде е, отпусната. Затова е, е, спяхме, затова това установихме, че може би е, е, тази помощ е, не отговаря на строго определени критерии и като че ли целите не са прекалено добре определени. На второ място държавите е, членки не е, представят проектите, които са най-целесообразни за подобно финансиране. На практика това означава, че държавите членки използват средствата за финансиране на всички проекти, вместо да определят строго е, конкретни проекти, които да имат е, ефект, по-голяма ефективна е, стейност. въпреки, че, че тези са е, че тези, че тези средства подобряват състоянието на съответното предприятие. Те имат така наречен изместващ ефект, тъй като е, не способстват за е, неговата конкурентоспособност. Така че има риск тази, тази помощ да се превърне в а, чиста, чиста помощ или подаване на ръка на хранително-вкусовия сектор. като резултатност ще има, ако проектите се избират по, по наистина точни критерии, които да вземат предвид целта, която е добавената стойност. Само 2 от 24 обаче финансираните проекти отговарят на подобни критерии. тъй като 10 от останалите е, проекти е, отговарят на някои от критериите и останалите 12 проекти не отговарят въобще на е, критериите, което означава, че сметната палата счита, че държавите членки не разполагат с необходимия механизъм за постоянен и редовен надзор на използваните средства. Ние сме излезли с много препоръки, които бихме искали да бъдат разгледани както от държавите членки, така и от съответните органи. Сега давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Кенс. Вие много ясно обяснихте нещата. Останали сме двама в тази зала. Може би да поискам да гласуваме по доклада след известно време. Да, наистина, ако, ако, има, ако има различни варианти за гласуване, може би бихме имали проблем. Но сега, шегата на страна. Считам, че няма един европеец, който след изчитането на доклада на Сметната палата, так, да каже е, спрете веднага приложението на мерка 123. Не след една седмица, не след един месец, а веднага. Е, в е, специалния доклад на Сметната палата има няколко така тревожни становища и няколко тревожни препоръки, но Просто в заключението се казва, че просто не знаем къде, къде отиват 5 милиарда и 600 милиона а, средства на данекоплаците. Какво правиме ние с тези средства? Говориме само за едно общо развитие на селските райони и подобряване на конкурентоспособността в селското стопанство. Това е една обща е, цел, за която ние предоставяме 5 милиарда и 600 милиона на големи предприятия, които спокойно биха могли да намерят е, финансови средства на друго място. Така че аз не виждам къде е онази добавена стойност, за която говориме. Дори не трябва да си задаваме въпросът тук цитирам един, единствената цел е да има някакво а, под, подобрение а, относно продукта или предприятието и така нататък. Разбира се, когато се разходват пари за това, по принцип се, се а, постига подобна цел но просто тук, тук няма е, никаква причина и никакво а, обяснение за предоставянето на подобни а, средства на хранително-вкусовият сектор. Няма необходимост за предоставяне на тези средства. Е, няма е, аргументи и предисловия за съществуване на самата мярка. Няма никаква целенасоченост и в и 5 милиарда и 600 хиляди е, евро са били разходвани. Но това не е единственото. Ако разгледаме ако погледнем назад, ще видим, че в предишната многогодишна финансова рамка проблема е съществувал, макар и в по-ограничени размери, така че ни успяхме да е, задълбочим проблема, а проблема ще се задълбочи още повече е, в е, рамките на следващата МФР. Така че, господин председател, наистина тук, тук става дума за погрешни методи. Подобни проблеми, подобни проблеми, подобни разгромяващи заключения бяха, отправ... бяха направени от Сметната палата за селскостопанския сектор и схемата за, за, за увеличаване конкурентоспособността на е, селскостопанския сектор и от е, годишния доклад за 2012 е, година, който бе публикуван в преди два дни, излиза, че в крайна сметка по-важно е да дадем парите, а не за какво а, тези средства се е, разходват. А, така че в законодателния законодателния пакет за следващата многогодишна финансова рамка ще бъде прият след в скоро време и вече нищо не може да се промени, но така, че трябва да видим какво може да се направи. А, и как да а, приложим първата, първата препоръка на а, Сметната палата. Така че въпросът ми е ком, комисията ще а, а, насочили средства само към онези държави членки, които ще представят структурирана а, програма за подпомагане на предприятия, които наистина имат намерение да а, изпълнат целите за конкурентоспособност и добавена стойност или не. Боя се, че не и в противен случай, господин председател, чуда се дали заедно с координаторите ние не трябва да излеземе с, едни, с едно много по-подробно и по-структурирано мнение за годишната. Ja, wir können demnächst Сега, а, мога да кажа, че а, след като трима депутати отидоха да пият кафе, можем да продължим а, заседанието между нас. С, с а, всичко, което беше посочено от господин Биян а, Гербранди, аз съм съгласен. Благодаря също и на представителя на Сметната палата за този толкова впечатлителен доклад. Аз отговарям за случай Клевен на германско-холандската граница и съм бил винаги изненадан да, когато видя как европейските средства се използват в този окръг Клеве. Това е всъщност най-големия реципиент на аграрни помощи това е фирма Качесис и всеки германец я познава, защото става дума за голям производител на сладкарски изделия в Германия. Мисля, че тези продукти се продават и в Белгия, така че последният проблем, който има тази фирма е ликвидността. Това е добре е, за Кати ясно. Защо трябва да им слаждаме толкова повече ситуацията и защо трябва да получават европейски помощи, това е напълно неясно. Така че мисля, че е, Сметната палата съвсем е, ясно е установила, че всъщност няма значение дали има нужда от иновации за осигуряване на нови работни места. Става дума за средства, които се дават на хората. И това е нормалното поведение, нормалното схващане в Германия, поради което аз споделям, не споделям надеждата на господин Ян, че комисията е в състояние да принуди държавите членки да променят това. Те са точно тези, които причиняват такива ситуации и точно тук стигаме до същината на проблема, как можем да променим тази ситуация. Аз не трябва да говоря сега за това колко е силно аграрното лоби в различни политически групи на парламента. Когато е, видях какво беше направено от Комисията по селско стопанство е, във връзка с разумните предложения, които и бяха представени, и сега вече нещата наистина са ми ясни. Аз не смятам обаче от друга страна, че трябва да прекратяваме усилията си. Първо ще посоча, че трябва това да стигне до знанието на господин Чолос, когато го проведем процедурата по освобождаване на отговорност. Това в рамките на една ритуална процедура и второ, трябва да се изнесе по време на пленарна сесия. Трябва да говорим с координаторите за доклад по собствена инициатива. Могат да участват и представители на Комисията по селско стопанство или пък е, е, да го представим като въпрос на пленарното заседание. Тук можем да започнем наистина една интересна дискусия. Äh, Благодаря. Сега искам да попитам представителя на комисията дали желая да вземе отношение. Давам думата на, на господин Суза Оба, директор на Агри. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на представителята на Европейската сметна палата и разбира се на докладчика за изготвения доклад и за коментарите направени от сметната палата. Позволете ми все пак да ви представя някои елементи, които следва да бъдат сети предвид при оценяването на тази мярка. Докладчикът ми зададе един много ясен и много конкретен въпрос дали има някакъв напредък за, по- за осигуряване на по-голяма целенасоченост на тази мярка. В отговор ще си позволя да отбележа, че общата логика на новият програмен период ще бъде да се съсредоточаваме в по-голяма степен по шесте приоритета за развитие на селските райони и в частност по отношение на, мярки, на мерките, които са свързани с мярката за увеличаване на конкурентоспособността или с други думи казано мерки 2 и 3 от бъдещият регламент. Също така трябва да е, се съсредоточим върху мерките, разписани в член 18 на бъдещият регламент, както и в известна степен в член 20 от бъдещият регламент. По този начин ще можем да се съсредоточим върху конкурентоспособността и в някаква степен върху размера на предприятието бенефициар. Или с други думи казано, работим в една логика, според която държавите членки съставят своята стратегия, определят се нуждите в рамките на тази стратегия, както и програмата, установявайки конкретните нуждени, нужди в съответните територии, както и съответно мерките, които ще позволят целенасочена намеса. и целият този процес се вписва в една рамка на оценяване, основаваща се на ясни показатели, чрез които ще се измери ефикасността на мярката. Така ще увеличим целенасочеността на мярката. Позволете ми също така, след като отговорих директно на коментара на въпроса, който ми беше отправен директно, позволете ми да впиша тази мярка в по-общият контекст. Основната цел на тази мярка е добавена стойност на сълскостопанското производство. но, в, но дефиницията направена от законодателя в регламент 1698 е много по-обща, тъй като добавената стойност трябва да е обвързана също така с взимането предвид на подобрения на защита на околната среда. Трябва също така да се взема предвид и аспектите свързани с подавателната сигурност, хигиената и санитарните условия, както и хуманното отношение към животните. Законодателят реши да увеличи приложното поле на тази мярка. И това е факт, който трябва да вземем предвид, когато оценяваме тази мярка. И така, добавената стойност може да бъде постигната чрез различни механизми и инструменти чрез различни инвестиции, имащи за цел увеличаване на ефикасността, маркетингът на преработените селскостопански продукти, не само в рамките на хранителната верига, но и чрез възобновяемите енергийни източници и чрез въвеждането на нови технологии и иновативни практики. По този начин производителите от имат достъп до нови аспекти на пазара и повишават качеството на своята продукция. По този начин държа да отбележа, че самото приложено поле на тази мярка е много широко. Освен това, господин председател, с течение на времето със законодателя е вписал тази мярка в съвместното управление, като по този начин държавите членки имат възможността допълнително да разширяват приложното поле на тази мярка. Ясно е, че по отношение на подбора в новия програмен период се прави едно ново предложение в член 49 на новият регламент. Там се въвеждат критерии за подбор с задължителен характер. При всички положения трябва да отбележим, господин председател, че следва да бъдат взети предвид различни аспекти при подбора на проектите. Когато държавите членки одобряват програмите, те трябва да оценяват съвместивостта с целите на стратегията, както вече отбелязах, но трябва също така да гарантират, че мярката сама по себе си в настоящият програмен период се използва съгласно много ясните критерии, отговарящи на структурните и териториални нужди. Тази целенасоченост настоящият програмен период се постига или чрез ясен подбор, или чрез условия за допустимост, или чрез диференциация на помощите в зависимост от вида бенефициент, вида на инвестициите и формата, под която се отпуска тази обществена помощ. Всички тези аспекти представляват фактори, които гарантират целенасочеността на мярката в отговор на нуждите на една предварително определена стратегия. Моля да вземете предвид всички тези елементи и да не разглеждате само мярката сама по себе си, без да взимат предвид останалите факти и да останете с впечатлението, че тя е в услуга само на бенефициента. Както вече казах, мяката облагодетелства бенефициента съгласно представите на, на, на съзаконодателите изготвили регламент 1698 през 2005 година. Дали се запазва същата логика или ще се, ще се стремим към по-голяма целенасоченост? Моля ви да приемете първоначалното ми твърдение. Да, стремим се към по-голяма целенасоченост. По какъв начин? Първо, чрез, засилен, чрез изготвянето на засилена стратегия, в която се определят основните цели на програмата. Трябва също така да има по-голяма яснота по отношение на критериите за подбор и допустимост, като се запазва също така диференциацията по отношение на размерът на помощта, съгласно член 18 и вида на тази помощ, но най-вече като се засили задължението за доказване до каква степен каква степен дейностите, свързани с, преработката и маркетинга, действително донасят добавена стойност за селскостопанското производство и съответно до каква степен се отговаря на притесненията и на слабостите, установени в доклада на Сметната палата. и като цяло да се спазват новите критерии в общата рамка за мониторинг и контрол. Като всичко това се вписва в една рамка на оценка на постигнатите резултати, които ще дадат възможност допълнително да се оцени добавената стойност на тази мярка в интерес на приоритета или приоритетите, свързани с увеличаване на конкретно способността на хранителната верига. Това беше с две думи уточнението, което исках да направя по отношение на важните елементи, които не бива да бъдат пренебрегвани, а именно, че с законодателите в процес на съместно взимане на решение са взели това решение. Разбира се, процесът все още не е, заклю... не е приключил, тъй като текстът не е гласуван в пленарна зала в парламента, но пак казвам, основната цел е да се увеличи ефикасността на политиката за развитие на селските райони, в частност за да се постигне подобряване на конкурентоспособността и на равновесието на в верига като цяло и в частност насочвайки се в, върху преработващата промишленост. Бих искал също така да обърна вниманието ви на факта, че в членове 18 и 20 на новият регламент с законодателите също така са определили рамката, в която се взима предвид бенефициентите чл. 67 параграф 2 от регламента за развитие на селските райони уточняваме, че за инвестиции в селското стопанство е, е разходите отпуснати след решение се смятат за допустимо след преминаване през компетентните органи. прочетох текста на английски, за да се придържаме към редакцията на текста, по който е постигнат компромисно съгласие. Държа да отбележа, че тук смятаме, смятам, че си, че си бягва излишната тежест. И тук спазваме препоръката на Сметната палата да се избягва излишната тежест и прехвърлянето и по този начин сме отговорили и на това притеснение на Сметната палата. Благодаря ви, господин председател, благодаря и на докладчика и на Сметната палата за вашите изказвания и коментари. Благодаря. Благодаря за направеното от вас изказване. Надявам се, че на това място няма да се приложи едно правило от предишната ми административна дейност. Е, на времето установих, че колкото по-дълги са изказвания, толкова по-малко неща се променят вследствие на тях, така че в този случай ние се надяваме, че заключенията на Сметната палата наистина ще доведат до действия от страна на комисията. Сега, в заключение, искам да дам думата на е, докладчика или по-скоро да го попитам дали желая да я вземе. Благодаря, господин председател. Вие просто ми взехте думите от устата дължината, относно дължината на изказването и желанието да се променят наистина нещата. Ако трябва да бъдем откровенни, аз съм все толкова загрижен, колкото и преди отговора на комисията, защото си, си да, мислих, че комисията е наш партньор и се, се, се опитват, което се опитват да, раз, да разходва колкото може по-разумно всяко евро на европейския е, данекопланец и се опитва да е, така да обедини европейските граждани около доверието и около е, европейския проект. Но се оказа, че не е така. Имаме един финансов инструмент за 3,5 милиарда евро. А, обсъждахме, имаше доклади, имаше тристранни срещи, имаше преговори с съвета, всичко възможно, всички форми залегнали в законо, законодателството и 60% от средствата са разходни. Дори не се питаме защо разходваме тези пари. Да, разбира се, говори се за е, мерки с е, насочени към конкурентоспособност, е, енергия и така нататък и така нататък. Но е, просто на практика няма никакъв, никакво разумно основание за съществуването на мярка 123 и за насочването на тези средства към хранително-вкусовия отрасъл. Та казах, че, са, че съм е, също тъй загрижен, дори по-загрижен, отколкото преди да получа отговора на комисията. Защото все още няма отговор на защо го правиме. Ако поне държавите членки в програмите си за развитие на селските райони имаха някакви наченки на програми или поне е, някакви доводи. Аз обичам е, понятие като е, споделено управление и така нататък и така нататък, но държавите членки въобще не се интересуват за каква цел ще бъдат разходвани средствата. Единственото, което ги интересува е да вземат парите от Брюксел. Така че необходимо е да знаем за какво се разходват парите, ясните цели какви са. Не повече бюрокрация, не чрез повече инструменти, не чрез отежняване. Но но просто после да поискаме обяснение защо дадени цели не са били постигнати. Така че, това е което очаквах аз от комисията. Може би не, разбих, не разбрах много добре всичко, което ви обяснихте. Вие споменахте няколко а, члена, които аз, честно казано, не знам на изус. И, и още веднъж мисля, че наистина трябва да се придържаме към предложението на Хайнс Герш и да повдигнем въпроса в пленарна зала или... Но може би това е проблем, който трябва да се обсъди е, от председателя с координаторите и да има някакво предложение. Е Благодаря. Ще е, приема предложението на докладчика. Ще обсъдим темата с координаторите. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 8. Съвместно предприятие Ексел. Давам думата на докладчика Янс Гайер. Скъпи Михаил, господин скъпи господин Ян, скъпи колеги. Виждам, че все повече намалявате в залата. При Excel става дума за ново съвместно предприятие, което е плод на сливането на две известни предприятия. ИНИАК което трябва да помогне на Динамо Електроники Артемис. Артемид. Това е, е старо е, съвместно предприятие, което се грижи за такива системи. Комисията стигна до извода, че е, те са близки в технологично отношение и могат да се обединят. Новото съвместно предприятие ще се нарича Excel и няма нищо общо с известната програма за изготвяне на таблици. Ние трябваше да изготвим становище за ИТРА, която по същество се занимава с тази тема. С подкрепа на секретарията аз се опитах да изготвя такова становище, като се концентрирах не толкова върху фактите, а върху това какво трябва да се съдържа в регулацията, за да се опрости е, инвестирането от е, частни е, източници, така че да няма възражение от политическо естество срещу нас. За мен е важно да се изяснят ясно правата и задълженията на изпълнителния директор на Excel, също така да се избягват конфликти конфликтите на интереси при номинирането на ръководни служители, също така всяка година да се изготвя доклад за дейността и прозрачността на Excel да се гарантира е, чрез е, деклариране на финансовите интереси на членовете на управителния съвет. за да не се е, достига, както казах, до конфликти на интереси. Като първа точка от дневния ред е, ние обсъдихме съответната връзка от правен характер с е, правилника за бюджета. След това трябваше да се вземе предвид едно изменение. Колегата Оди ми каза, че има различни предложения в политическо отношение няма особени противоречия и е, затова очаквам, че няма да има големи пречки. Благодаря предварително на колегите за евентуални предложения. Желаете ли да вземете думата, Ервинян? На това място искам да Поздравя сред нас е, представителя на комисията господин Буимбрук. Не съм сигурен дали правилно изговорих е, името му и да помоля за представяне на становището на комисията. Е. Много ви благодаря. Отбелязваме си факта, че няма политически проблеми с идеята за, сливането на Еняк и Артемис. Помешността подкрепят тази идея, тъй като ще има много добро взаимодействие при създаването на това ново съвместно предприятие Excel. Европейската комисия подкрепя изменение първо, което приветства, което призовава към възприемане, въз, към възприемане на един опустен модел. Това предложение напълно отговаря на целите на Европейската комисия. Смятаме, че това наистина е много важно в областта на Excel, който се занимава с микро и нанотехнологии и е, друг вид системи, където технологията се развива много бързо. Тук държа да отбележа, че вече е предвидена възможност за вътрешен одит. Тази възможност е заложена в настоящият проект текст. А относно назначението на изпълнителния директор, това е въпрос, който е разгледан задълбочено в правилника за създаването и функционирането на Excel. Като цяло се стремим към по-прости и по-бързи методи методи на функциониране, за да може да отговарят, които да могат да отговарят на бързо развитие в сектора. Както знаем, в този сектор има много силна конкуренция в световно равнище. Благодаря ви. Е, Благодаря много за това изказване. Очевидно няма какво да добавим за сега. Така, мисля, че приключихме, освен ако докладчика иска да вземе думата. Благодаря, казва господин Гар. Аз малко ускорих нещата, за да можем да включим и тази точка. Благодаря сърдечно на представителя на комисията, на Сметната палата, на секретарията и на преводаческата служба. Следващото от благодаря е, на всички. Закривам публичното заседание на Комисията за бюджетен контрол днес, а на тези, които пътуват, желая приятно пътуване за дома. Довиждане.